Welcome to the European Parliament. Добър ден на всички. Добре дошли в Европейския парламент. Ще ви помоля да си сложите слушалките по две основни причини. Yeah, the headphones. Сложихте ли си вече слушалките? Добре. Първата причина е, че сред 500-те милиона души, които говорят испанци, не мога да не се възползвам от възможността да говоря на испански. А второ, защото имаме най-добрите преводачи в света и също така трябва да се възползваме. Благодарности към всички. Ми колега Мейснер, я... Колегата Мейснер вече предаде извиненията на господин Кадек, защото не може да присъства. Искам да кажа, че не съжалявам за това. А защо? Защото мога аз сега да бъда председателстваш на тази прекрасна тематична дискусия. И сега съвсем сериоз, сериозно, разбира се, липсва ни Ален, но като председател на тази тематична дискусия приветствам всичките участници, всички експерти, представители на европейските институции, разбира се, моите колеги от Европейския парламент. И тъй като не предвиждах това изказване, ще бъда аз, както казах, водещи, ще направя нещо като уводно слово. Знаете, че 75 процента от повърхността на водата е покрита с вода и от тях основният дял се пада на океаните и моретата. Над 70% от повърхността на Земята е покрита с тях. Те са абсолютно необходими за живота на човешкия род. Европа има най-голяма територия на морето и океани в света, включително и най-удалечените райони, например Канарските острови, от които съм аз. И за това Европейския съюз има всички основания да поеме водеща роля при опазване на моретата, океаните и управление на сектора на рибарството. Но какво означава доброто управление на океаните? Какво се подразбира по това? Бих искал да нахвърлям нещо като десете заповеди на доброто управление на океаните. Първо, трябва да се подчертай, че доброто управление преди всичко означава сътрудничество на всичките заинтересовани страни, всички субекти на всички нива. Риболова няма граници. Това признава и общата политика в областта на риборствата. Освен това, трансграничното измерение на океаните означава, че е необходимо сътрудничество между различните субекти, които участват в управлението. Правителствата, институциите на всички нива, от най-високото международно ниво до най-низкото ниво на регионите и общините. Освен това, голяма отговорност се пада на економическите субекти, оператори. Това е втория ми принцип. Много е важно да изслушваме неправителствените организации, учените, целия сектор. Трябва операторите да могат да работят, защото ако искаме да напредваме, трябва да създаваме законодателство не за онези, които работят в сектора на морето, океаните, а трябва да го правим заедно с тях. Третия аспект е свързан с необходимостта да използваме по-простички думи, да не бъдем демагози, но да говорим по привлекателен начин. Когато говорим за различни термини, като задължението за разтоварване на сушите, трябва да помислим също така за това как да разясняваме на хората чрез разяснителни кампании какво означават тези термини. Разбира се, тук трябва много да внимаваме, трябва да го правим с уважение и разбира се, трябва да бъдем сериозни, да се опираме върху становищата на учените и да избягваме демагогията, която само разрушава всичко. Това е свързано с четвърта точка – защитените морски територии. Те са панацея ли? Какво те са? Една химера? Какво са те? Тези зони. Тези защитени морски зони могат да имат и имат значителна полза от гледна точка на опазването на околната среда и са важен инструмент за управление на риболова и защита на околната среда в морето, океаните, но те не са само цел. Петото е да избягваме да впечатляваме с свръхосложнени термини, които са трудни за разбиране и особено много трудни за реализиране. Например, говоря за, например, съкръщението на английския меслай, максимален устойчив улов. За това много често говорят институциите, економическите субекти, учените, всички, които се занимават с практическото измерение за това. Но мисля си, че повечето хора се затрудняват с това, как да разбират тези термини и как да ги прилагат на практика. За това трябва винаги да си поставим реалистични, постижими цели и да използвам и също така има още един важен принцип. Всички решения в, за управлението на ресурсите трябва да се взимат от експертите във всички сфери. Това е много добра идея да обединим експертите в областта на екологията и биологията. Много е важно те да участват в оформянето на решението и да участват в взимането на решението при управлението на риболова. Важно е да се използват вече наличните инструменти. Важно е да се засилва дейността на различните споразумения, актове, инструменти, разработени и приятия на регионално и международно ниво. Имаме нужда от един простичък въпрос. Как по-добре да прилагаме законодателството? Много често нямаме нужда от ново законодателство, по-доброто му прилагане. Също въжи и за рибарството. Трябва да гарантираме необходимите условия за цялата риболовна флота на Европейския съюз. И това също така за мен е важно, за да можем да поддържаме високите екологични стандарти на Европейския съюз. Трябва да има основания за нас да бъдем унези, които гарантират качеството и и образец в света. Европа трябва да бъде водеща на международните форуми, на глобалната арена, така че всички, които работят с моретата, използват моретата, да поемат своята отговорност и да използват по отговорен начин ресурсите. Много са предизвикателствата пред сектора на риболова. Сред тях са изменението на климата, свръхулова, незаконния, нерегулиран и недеклариран риболов. През последните десетки години Европейския съюз направи важни стъпки в борбата срещу тези язви. И искам да отправя много похвални слова към Европейската комисия и Генерална дирекция, която отговаря за морската политика и риболова. Важно е всички държави членки да предприемат необходимите мерки, а също така да не допускат да постъпват на нашите пазари риби уловени чрез незаконен, нерегулиран и недеклариран улов. Освен това трябва да зададем въпроса и за аквакултурата – Ясно е, че когато имаме постоянно нарастващо население, все по-голяма роля ще има и аквакултурата. Все повече моретата и океаните са засегнати от засилването на морския транспорт, от замърсяването на морската среда, изменението в климата, нарастването на населението, включително в крайбрежните зони. За това е изключително важно – да има добро международно управление на океаните. Здравето на океаните е жизненно важно за човечеството. Трябва да обединим нашите усилия, за да управляваме, да използваме разумно ресурсите на морета и океаните и също времено да запазим океаните чисти, продуктивни, здрави и добре защитени. Благодаря ви за вниманието. И ahora me gustaría empezar a... Сега бих искал да дам думата първо на представителите на Европейската комисия, която е организатор на тази конференция. Всеки от ораторите има възможност да се изказва около 4 минути. И първо давам думата на господин Мачадо, който е генерален директор в Европейската комисия и е мой добър приятел. Заповядайте. Благодаря ви. Скъпи Габриел, уважаеми членове на Европейския е, парламент, е, господин комисар Вела, дами и господа, ще започна като кажа, че за нас бе важно да бъдем съорганизатор на тази проява с Европейския парламент. Радвам се, че виждам в тази зала много млади хора и мисля, че това трябва да радва всички ни. Смятаме, че домакинството тук в Европейския парламент е прелюдия към сформиране на а, комисия в Европейския парламент по а, морските въпроси и нека това остане в ръцете на следващия парламент като решение. То ще е отползва за всички ни. Бих искал да поздравя Газина Майснер, Рекардо Машатус и други евродепутати с, техните, с тяхната дейност, свързана с повдигане на тези въпроси. Темата за океаните и моретата е от ключово значение за всички нас в залата, защото много от нас живеят в крайбрежни зони и въобще океаните са важни за нас, но те са под натиск, те са уязвими. Имаме нужда от по-добро стопанисване и управление на тези води. Това следва да е опасение за световната общност, нещо, което забравяме през последните години. Преди 4 години Европейската комисия потърси международни партньори и зададохме въпроси дали сегашната международна рамка по морските въпроси е достатъчно резултатна и адекватна. Почти всички запитани казаха не. Не е така. Не е защото сега действащата законодателна рамка, която почива на конвенцията на ООН за морското право, не е правилна, а просто защото остават дефицити, липсващи международни актове или пък такива, които не са достатъчни като прилагане и резултатност. Не е достатъчна и координацията между отделните органи, създадени през годините. Единствено чрез е, е, силно международно сътрудничество ще можем да се изправим пред мащаба на този проблем и е, неговото трансгранично естество. Ще можем да се справим, ако действително всички държави си сътрудничат. Лансирахме една инициатива под егидата на комисаря Вела и върховния представител Могарина Могарини за управлението на океаните. Поставили сме си четири цели за подобряване на състоянието. Изминаха вече 4 години – и комисаря Вела спомена това в своята реч. За първи път публикуваме доклад за напредъка, като сравняваме постигнатото с целите от преди 4 години. Докладът е, обществено достояние. Ще забележите, че отбелязваме напредък в няколко сектора, включително рибарството. Ще започна с едно много важно споразумение, което влезе в сила през октомври миналата години, година относно рибарството в Северния ледовит океан. В централната му зона се забранява риболова за, за 16 години. Тази забрана ще трае 16 години – и след 16 години, ако се договорят страните, ще стартира отново риболова. На следващо място работим опорито в борбата срещу незаконния риболов. Имаме достатъчно силни инструменти и се надяваме да променим поведението на много от нашите партньори и да ликвидираме феномена на незаконен улов на европейските пазари. На следващо място развиваме мрежата с споразумение за партньорство в риболова и това проистича от новата обща рибарска политика с основен акцент устойчивост и поддържане на рибните запаси. Тези нови принципи вече са въплатени в новите споразумения с Мавритания, Марокко Гвинея Бисао. Това последно поколение споразумение включват измерението за сини растеж. На четвърто място, заедно с нашите партньори утвърждаваме развитието на устойчива синя економика. В началото някои от ораторите споменаха това. Тук трябва да сме предпазливи обаче – сината економика следва винаги да се разглежда от гледна точка на устойчивост, за да не допуснем грешките, които допуснахме на сушата, за да укрепваме доверието в нас, трябва да печелим доверието във вътрешен план. И тук ще подчертая усилието, което полагаме заедно с държавите членки и парламента в сектора на риболова отбелязваме огромен напредък по възстановяване случивостта на рибните запаси на Европа. Имаме още много работа тук, но през последните години се радваме на особено устойчиви нива на рибните запаси. Виждам, че почти ми изтече времето. Ще спра до тук. Мисля, че ще имаме достатъчно време да обсъдим въпроси по-късно. Още веднъж изразявам своето удовлетворение, че участваме заедно с Европейския парламент в организирането на тази конференция. Очаквам с нетърпение дискусиите. Много благодаря, Жоу. Знам, че 4 минути не са много, но за съжаление трябва да спазваме дневния ред. И моля всички да се придържат към 4 минути време за изказване. А, сега давам думата на господин Кристиан Лефлер. А, той е заместник а, генерален секретар на Европейската служба за външни действия. Много благодаря, господин председател, Благодаря на Европейския парламент за организацията на това събитие. Благодаря и на всички гости. Аз съм много окоръжен, че толкова много представители на европейските институции, на гражданското общество, на частния сектор, на организации от научно-развойния сектор присъстват тук. Това иллюстрира необходимостта да разгледаме по-широко проблемите, свързани с морската среда и да премахнем границите между секторите, защото имаме обща колективна отговорност да намерим решение за безопасно, сигурно, добре управлявано и чисто море. Европейският съюз подкрепя между секторните политики и създаването на мостове между политиките. Този подход се отразява в подхода към общото управление на политиката. Този документ беше прият неодавна, следствие на действията от 2016 година. Управлението на океаните са многостранна дейност. Е, трябва да запълним празнотите в е, законодателството, да улесним сътрудничеството и да създадем нови дейности опазването на морската среда трябва да бъде високо в приоритетите на международно ниво и на Европейския съюз. В нашите несигурни времена Европейският съюз беше надежден партньор, застъпващ а, свои твърди принципи на международно а, ниво. Ние се застъпваме е, за международен ред, е, основан на е, съблюдаване на законодателството и принципите. И принципите за устойчиво развитие са отразени във всички европейски политики, където темата за океаните също е застъпена. През последните три години ние водихме и двустранен диалог за океаните, тяхното управление с редица държави. Направихме го, защото вярваме, че сигурността на морската среда е условие за успешна политика, работни места и по-нататъчно развитие на морската среда и глобалното управление на океаните. Това ще укрепи здравето и сигурността на океаните и на морската среда. Европейският съюз помогна на много държави в борбата с незаконния улов в техни води. Работихме също така и за отстраняване на морските отпадъци. Имахме сътрудничество с държавите от АСЕАН. Също така се кооперираме с други държави за мети за защита на Антарктика и Северния ледовит океан. Инвестирахме много в научно-изследователска и развойна дейност, като например в разработването на системи за сателитно наблюдение, по-специално Коперник. Сигурността и безопасността на морските пътища е важна а, по цял свят. Ние подкрепяме създаването на, на подобни инструменти в рамките на работата ни в ООН. Всички тези инициативи а, са част от а, дневния ред, програмата 2030 година а, на ООН. А, също така а, имаме връзка с. А, целите за устой... целта за устойчиво развитие е номер 14. Можем да постигнем напредък по тази 14-та цел за устойчиво развитие, само ако работим в много посоки. А, постигането на устойчивост ще се отрази добре и на другите цели за устойчивост. Готови сме да започнем и по-амбициозни инициативи и не бягаме от нашата глобална отговорност. Искаме да запазим живота в океаните и живота на океаните, защото той е свързан с живота на хората и на общностите, които живеят близко до океаните, от тях и с тях. Става въпрос за дългосрочното здраве на нашата планета. То е неразривно свързано с здравето на морската среда. И в този дух очаквам по-нататъчни общи действия. Трябва да действаме заедно в нашето общество и в международен план. Много благодаря, Кристиян. Сега давам думата на членовете на Европейския парламент. Всеки от колегите ми има 3 минути за изказване. На... И сега давам думата на Хосе Игнасио Фария. Благодаря, господин председател, скъпи приятели Мато. Преди всичко и искам да приветства моя любим комисар Кармено Вела. Благодаря ви за цялостната дейност, която извършихте по опазване на нашите океани. Също така искам да приветства скъпата ми приятелка Изине Майснер и иска също така да Искам също така да поздравя моя приятел Рикардо Санш е, и колегата Жоао Машадо генерален директор от Португалия, който отговаря за морско дело. Много се радвам, че той също ще работи с нас. Португалия има големи традиции в морското дело. Имаме много квалифицирани специалисти и в комисията, и в парламента. Продължавам на английски. Уважаеми дами и господа, всеки от вас е направил нещо е допринесъл за опазването на морската среда и постигането на цел номер 14 от целите за устойчиво развитие. Бях докладчик през 2017 година и има още няколко законодателни акта, които са финализирани съвсем наскоро. И искам да ви припомня това е синия растеж, дипломацията в областта на климата и други. Разбира се, океаните са засегнати от дейността на човека в миналото и сега, например, експлуатация на живите ресурси. Не просто трябва да засилим контрола и наблюдението на учените върху риболова. Трябва риболовът да се основава не върху алчност, а върху принципите на устойчивото развитие. Ако искаме да продължат океаните да предоставят храна за европейците, трябва да направим смели стъпки. Една от тези стъпки е развитието на аквакултурата. Също така, важно е да помислим за последиците на Брексит и загуба на достъпа до атлантическите води за риболова. Бих искал да спомена също така научно-изследователската дейност и енергетиката. Инвестициите в чистата енергетика и морската енергетика трябва да бъдат засилени, както трябва да бъдат засилени инвестициите в научно-изследователската и развойна дейност, както и инвестициите като цяло в синята економика. Това ще предотврати 136 милиона тона въглероден диоксид от емитиране във въздуха всяка година. Ще бъдат създадени много нови работни места. Всички води са много уязвими поради сундиране на морското дъно с цел извличане на полезни изкопаеми. Това става още по голям предизвикателство в светлината на промяната на климата. Европейците искат да преминат към ниско въглеродна економика. Европейският съюз трябва да работи съвместно с глобалните си партньори, за да се откажем от сондирането на морското дъно и да допринесем за ниско въглеродна економика. Трябва да прекратим практиката да се изхвърлят хранителни вещества във водите. Трябва да предотвратим изхвърлянето на твърди и течни отпадъци в морската среда. Това въжи също така и за отпадъци, които съдържат вещества, които нарушават дейността на ендокринната система. В момента имаме нов регламент, който е насочен срещу предотвратяването на изхвърляне в морето на отпадъци и също така неизползвани риболовни съоръжения. Разбира се, в бъдеще ще видим доколко ефикасно е това законодателство, но в момента трябва да засилим дейността по събиране на онези отпадъци, които вече са в морето. Трябва също така да мислим за чистотата на въздуха. Как да предпазим въздуха от емисиите въглероден диоксид, сажди, оксиди на азот и други. Необходимо е да предпазим живота в океаните от различни видове замърсяване, включително и шумово замърсяване. И трябва да мислим тук за всички живи организми, от планктона до големите екземпляри на фауната в морето. Виждаме, че 25,6 милиона квадратни километра е площа на моретата и океаните, които се намират в Европа, които са европейски води. Европа трябва да води водеща роля, да, да подкрепя промените и да бъде водеща сила и образец на глобалната арена. Искам да спомена и най-големия океан, Арк... Антарктически. Но също така и Северния ледовит океан. Това е нещо, което е важно от економическа гледна точка, но от екологична. Особено, що се отнася до транспортирането на петрол и газ и също така използването на кораби с ядрени двигатели. Трябва да започнем да държим главите си над водата. Ще завърша с това. Е, Много благодаря. Сега дам думата на госпожа Олрике Родост. Надявам се тя да се справи за 3 минути, ако е възможно. Ще се пробвам пак. Много благодаря, господин председател, скъпи колеги, скъпи гости. Световните морета не познават граници. Те ни принуждават да бъдем отворени по дух и а, да не мислим за ограничаване и за изграждане на бариери. Мерките по морските политики е, се разпростират е, от риболовството до инженерни дейности, от е, най-отдалечените региони до Арктика. Тук трябва да се работи интердисциплинарно и да си сътрудничим не само на национално ниво. Защо Европейския съюз трябва да приеме водеща роля в международната морска политика? Отговорът е прост, защото Европа притежава най-голямата морска територия в света. Загубата на биоразнообразие е, чрез отпадъците в моретата отслабва екосистемите на моретата и по този начин отслабва ролята им на регулатор на климата. В последните месеци отпадъците в моретата, слава богу, най-сетне попаднаха в медиите – по време на една на посещение на делегация видях една котия с бомбони, която беше се сраснала практически с една риба. Не исках да си представя колко микрочастици пластмаса се съдържат в тази риба. А, тежките метали, като оловото в рибите, също не са повкусани също така са важни емисиите от морския транспорт. те са видими и в провинция Шлезвик Холштайн, откъдето съм аз. В рамките на Общо съобщение за международна морска политика, комисията и върховният представител се анг- ангажираха на международно ниво от името на Европейския съюз да предприемат действия. Това трябва да стане в рамките на Г7 и на регионалните конвенции за морските басейни. Както казах, международното координиране е от първостепенна важност, защото проблемът е глобален. И а, въпреки, че има цели за устойчиво развитие на ООН, решение на Г20, на Г7, програми, ОСПАР, Хелком, Барселонска конвенция и така нататък от е, е, международно до национално и регионално ниво има всякакви стратегии. Въпреки това трябва да подходим глобално и е, да обединим секторите. Тази роля трябва да поеме Европейския съюз. Трябва да намерим по-добър отговор за отстраняването на отпадъците от морето. Но откъде да започнем? Площа е гигантска. Е, пластмасовите частици са огромни и се намират не само на повърхността, а и под повърхността и на дъното. Не можем да се справим лесно. Няма да бъде лесно, но ние всички, които сме се събрали тук, трябва да имаме една цел бъдещето на синята ни планета. Това означава да осигурим устойчивото бъдеще на моретата. Не с нови закони. Имаме вече достатъчно а с тяхното систематично прилагане. Трябва да проверяваме и да санкционираме неизпълнението. Санкциите трябва да са болезнени. Хората имат нужда от океаните, за да оцелеят. Имаме нужда от действия. Аз ще се включа с удоволствие. Благодаря. Много благодаря на Орике. Спасихте времето си за изказване. Сега искам да дам думата на нашите панелисти. След това ще имаме възможност да задаваме въпроси и да получим отговори от експертите. Всеки експерт ще получи думата за 5 минути. И ще дам думата първо на господин Стив Трент от Фундацията за справедливост в околната среда. Благодаря, добър ден, дами и господа. За мен е чест да говоря пред вас днес. Благодаря за проявения интерес. Ще съкратя моята реч, за да пестя време и ще премина направо на проблема. Синьото биещо сърце на нашата планета – е в опасност. Необходимо е да се справим с проблемите чрез по-добро управление. Според мен има три неща, които можем да предприемем. Първо, би било непростима грешка, ако не посоча неотложната необходимост да се предприемат спешни действия по климата. Европейския съюз трябва да засили усилието си за ограничаване увеличаването на температурата до най-много 1,5 градуса. Трябва да спрем употребата на твърди а, изкопаеми и да преминем към а, економика с а, нулево съдържание на въглерод, защото това ще доведе до неизправяне във всички сфери. На трето място, неотложната необходимост за нови мерки за опазване на живота в открито море. Да, тук сме постигнали напредък. В момента имаме защитени зони, но учените твърдят, че трябва да премирен към пълна защита на най-малкото 30% от целия океан, за да постигнем промяна. Тук трябва да действаме всички заедно Европейския съюз, парламент, комисия, държави членки и да работим по разработването на новата конвенция на ООН за нова екологична рамка за защитени морски зони в открито море. Това е шанс, който се дава веднъж на поколение за съхраняване на тези жизненно важни ресурси в името на бъдещите поколения. На последно място моя призов, призив да се постигне прозрачност при управлението на океанските ресурси. Незаконни безкруполни оператори се възползват от непрозрачността в сектора. Необходимо е да предоставим необходимите средства на изпълнителните агенции, за да знаем кой, какво и къде прави. Необходими са простички рентабилни мерки за сегашната архитектура, за да се постигне прозрачност и по-добро управление. Например, простото публикуване на ключова информация за риболовния флот и разрешителните ще има а, силен ефект по разкриване на законния риболов и това е безплатно. Също така, необходимо е да работим за глобален регистр на корабите, това е мярка по линия на Европейския съюз. Трябва да постигнем задължителен характер на един идентификационен номер на корабите при минимални разходи. И също така от ключово значение да опазим и минат, да опазим дъното на моретата от сундирането чрез налагане на санкции тъй като такава дейност представлява опасност за околната среда, човешките права и морската сигурност. Тук се налага европейски отговор. Отворените регистри трябва да поемат отговорност за вредата, която се причинява от държавите, които поддържат флаг на удобството. Ако постигнем прозрачност, ще можем да поемем водещата роля като Европейски съюз. От самото си начало съюзът е сила, която действа за добро, за да променим света. Свидетел съм на това как Европейската комисия и парламента поемат динамична лидерска роля на глобалната сцена в борбата срещу незаконния риболов. Нека запазим това темпо и да постигнем амбициите заложени по споразумението от Париж, да стигнем до нова конвенция по ОНЕ и да постигнем прозрачност, която ще укрепи всички наши усилия. Благодаря ви. Thank you very much, Steve. Благодаря, Стив. Сега ще дам думата на бивш комисар Мария Даманаки от опазване на околната среда. No. Okay. Thank you very much, Gabriel. Много благодаря, Габриел. Аз установих, че колкото повече устарявам, толкова ми е по-лесно да говоря изправено. Затова съм тук, уважаеми господин комисар Вел, уважаеми господин председател, уважаеми депутати в Европейския парламент, уважаема госпожо Майснер. Благодаря за поканата. Много се радвам, че съм се върнала тук в тази сграда и че виждам, че Европейския съюз се справя толкова добре. Европейския съюз не просто е жив, но също така е силен и изпълнен с енергия, толкова колкото са и океаните. Така че мога да съм доволна и наистина съм доволна и съм радостна и мисля си, че след европейските избори ще бъдем в по-добра ситуация. Разбира се, тук не съм представител на някаква институция. Искам да кажа, че представлявам една голяма екологична организация, една от най-големите, с седалище в САЩ, опазва на околната среда. Аз съм директор за океаните и отговарям за 26 държави и много се радвам, че успях да посетя много от тях вече. Откакто напуснах Брюксел, посетих много от тези държави. И така че искам да кажа, че това, което ще кажа, е нещо, което наистина е проверено и е нещо, с което се горде. Защото наистина осъзнах, че Европейския съюз е водещ фактор – при защитата на океаните, изкоряване на тяхната устойчивост. Искам да се обърна към всички вас, особено младите хора, които са тук, че можем да се гордеем с това, което правим. Един депутат в Европейския парламент днес ми напомни, че последния път бях тук, когато имаше гласуване за новата политика в областта на рибарството, която вече е факт. Така че ние сме хора, които правим нещата. Извършваме промяна. младите хора ни казват, направете нещо. Е, правим нещо. Направили сме нещо. И комисар Вейла, както казва, правим нещо. И за това имаме напредък. И очакваме с нетърпение бъдещето. И сме оптимисти, защото Европейският съюз съществува, защото ние извършваме промяна и можем да направим повече. Имаме ли нужда да правим повече? Да. Дали океаните са застрашени? Да. И освен това има и промяна в климата. Тя промени много неща и светът се движи толкова бързо. Така че всичко се е променило. Тук един от ораторите подчерта, че не можем да постигнем целта номер 14 е от целите за устойчиво развитие, ако не постигнем и другите цели. Така че промяната в климата е важен фактор. Искам да се върна към това, което каза моят добър приятел Жоао. Имаме нужда от международно сътрудничество, за да постигнем каквото и да било. Да, Европейският съюз е много важен, но не можем да се справим самостоятелно. Океаните нямат граници. Океаните са прекалено големи за когато и е да било, дори и този някой да е Европейския съюз. Така е, че международното сътрудничество е от жизнено важно значение. Смятам, че ако погледнем към бъдещето, мога да посоча три основни цели. За да ви оставя с три основни цели, ние ще можем да работим по тях заедно и съм убеден, че Европейската комисия, Европейския парламент, Европейският съвет, всички ще работят по това. Първо смятам, че една много важна цел – е целта, която ние наричаме 30 по 30. Знаете, за това трябва да опазим 30% от океаните по 30 до годината 2300. И това е важно не само за биологичното разнообразие, но и за синята економика, защото ако океаните са в лошо здраве, не можем да имаме нито економика, нито туризъм, нито нищо. Така че здравето на океаните е наше здраве. Така че 30% от 2030 година е много важна цел. Втората цел е договора за открито море. Това вече се обсъжда в ООН. Аз работя с ООН в сегашната си роля. И Европейския съюз тук има своята роля. Европейския съюз може да бъде лидер при постигането на едно добро споразумение за откритото море, което се основава върху принципа на предпазливия подход, възоснова на анализа на това, което се случва. И освен това, трябват ни пари. Някой тук спомена пари. Мисля, че тук имаше един млад човек, който спомена пари. Парите са важно нещо, едва ли ви казвам нещо ново, но за да опазим океана, трябва да мислим за крайбрежните райони. И аз сега го осъзнавам, защото няма вече този силен механизъм, каквито бяха средствата от публичния бюджет. Ние трябва да намерим да привлечем средства за опазване на океаните. Имаме нови механизми, например, наскоро е, научих, че Сейшелските острови рефинансираха своя дълг към парижския клуб и направиха територията около Сейшелските острови защитена територия. Също въжи и за Канкун, който опазва е, кораловите рифове, околната среда и привлича по този начин огромни средства, които позволяват да се изплати кредитите насочени към тази дейност. Така че знам, че сега се използват много новаторски методи в Европейската комисия, Генерална дирекция морска политика. И също така Карлос Муедеш говореше за Силвия Муеро. Тя, която живее в Штатите, беше казала веднъж, че хората са морски създания. Аз съм от гърци. Смятам, че Платон го е казал по-добре. Той е казал, ние идваме от морето, защото ние произлизаме от морето и всички в крайна сметка, когато умрем, отиваме в морето. Така че ние сме морски създания, нека да се гордеем с това и нека да направим нещо за това. Много ви благодаря за поканата, много се гордея, че съм тук. Благодаря, Мария. Сега давам думата на господин Арни Матинсън, който е заместник генерален директор в ФАО. Заповядайте. Уважаеми господин председател, госпожо Майснер, господа комисари, сегашни и бивши, господин Игнасио Фария завинаги ще бъде любимият ми комисар. Дами и господа, скъпи гости, има четири основни теми, на които трябва да обърнем внимание, ако искаме сигурност а, а, в, в изхранването на а, човечеството. Има четири фактора, които упражняват основно въздействие. А, човечеството расте. До 2050 година населението на Земята ще бъде около 10 милиарда. На второ място климатичните изменения. Отчитаме драматичният ефект, който а, то може да има върху океаните и общностите. На трето място биоразнообразието. То е малко по-сложно за разбиране, но ако мислим за бъдещето, е особено важно. И четвъртият фактор е замърсяването. Най-видимото замърсяване е от пластмасите и повечето от отпадъците идват от сушата. Около 10% от отпадъците са от дейности в океаните под формата на изоставени риболовни съоръжения, сега работим, за да се справим с този проблем. Тези четири основни фактори са глобални е, и са свързани е, на социално и економическо ниво. Е, говоря тук за човешките права, правата на общностите. Има също така въпроси свързани с равнопоставеността на половете. Голям брой а, заети в а, преработката на морски продукти са а, младежи или жени. Нещо малко по-светско. а именно качеството на статистиката. То е в основата на всички наши решения. Третият въпрос е деликатен. Става дума за продоволствената сигурност. В тази област възникват нови и нови проблеми под различна форма. Един от тези проблеми е антимикробната резистентност. Това е един по-общ въпрос, който обаче засяга и моретата, и океаните. И разбира се, длъжен съм да упомена и четвъртия въпрос, който обхваща предходните три. Става дума за голямата разлика в развитието между развитите страни и развиващите се такива. Тези четири основни въпроса се отнасят до моретата. Изключително важен е въпросът за незаконния нерегламентиран и недеклариран улов. На него не се пада голям дял от улова в световен мащаб, но при всички положения проблемът е изключително сериозен. Ако не го решим, няма да можем да решим задоволително други проблеми. На прав път сме вече. Този вид риболов се регистрира на световно равнище. Сключено е и споразумение за четири различни действия, както упомена представителят на СВД преди малко. Тези две действия през изминалите години се ползват с доста ефикасна подкрепа от страна на Съюза, както и на отделни държави членки, като например Швеция. Много важен фактор, допринасящ за решаването на този проблем, са международните организации по рибарство и морско дело. Те работят добре, ако получават добро финансиране, но за съжаление това въжи само за малка част от тях. Необходими са промени в това отношение. Вторият въпрос са изключителните економически зони. Те, разбира се, спадат към правомощията на суверенните държави. През изминалите 25 години постигнахме напредък в това отношение, най-вече в северното полукълбо но това не въжи за Южното полукълбо. Тук нещата се развиха по по-различен начин, най-вече защото риболовният капацитет се измести от севера към юга. Положението с запасите не се подобрява, не се и влушава, но не можем <clears throat> да живеем при положение, при което една трета от запасите са обект на свръхексплоатация. Тези два въпроса, моретата и изключителните економически зони са въпроси, по които знаем какво трябва да се направи. Просто трябва да го направим, за което са ни необходими и ресурси. Третият въпрос е по-сложен. Става дума за общностите по крайбрежните ивици и по-точно за дребния риболов, по-малките държави – където се развива рибарството. 95% от занимаващите се с риболов живеят в тези зони. Около половината от улова в световен мащаб се пада на развиващите се страни. Останалата половина се пада на развитите държави. В развиващите се страни живеят 5% от рибарите, а в развитите 95%. По този въпрос трябва да се намерят решения. Работим усилено за тази цел, като се нуждаем от подкрепа, най-вече от тази на организации като Европейския съюз. Четвъртият въпрос се отнася до това откъде да си набавим необходимите доставки, тъй като в бъдеще ще нараснат потребностите. За целта трябва да се развиват аквакултурите. Нараства броят на населението и потребностите му от риба не могат да бъдат задоволени само с рибарство. Необходими са и аквакултурите. Аквакултурите имат своя екологичен отпечатък, но той е по-малък от този на други системи и ако заложим на него, ще можем да разработим системи за производство дори с много по-малък екологичен отпечатък в бъдеще, които да прераснат в устойчиви продоволствени системи в бъдеще. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви и накрая господин Паскуале Легора Дефео, главен изпълнителен директор на Конатеко SPA. Имате 5 минути. Искам да благодаря най-вече на всички. Благодаря на Европейския парламент. За мен е чест днес да съм тук сред всички вас. Председател съм на Цел Конатеко СПА, това е пристанището в Неапол. Част сме от голяма световна търговска група, която работи в държави по целия свят. Председател съм и на Конф Транспорто в регион Кампания. Това е асоциация, включваща почти всички дружества, работещи в областта на сухопътната и морската логистика. Конвкомерцо е една от, едно от най-важните сдружения в Италия, което от много време вече работи за опазването на околната среда и развитието на синята економика към момента все по-голяма значимост придобива в рамките на морската економика и морския транспорт идеята за синята економика. Синята економика е световен економически модел, целящ създаването на устойчива екосистема, благодарение на преработването на материали, които към момента се разхищават. Европейският съюз заедно с други международни институции – работи по определянето и регламентирането на поредица от действия, които да направят промишлеността по-екологосъобразна. Десетки са целите, предвидени до 2020. До 2020 се предвижда намаляване на а, използването на гориво от корабите от 3,5 на 0,5%. В миналото обаче правителствата не инвестираха достатъчно в инфраструктури, допринасящи за растежа на сектора на морския транспорт. Не инвестираха в по-малко замърсяващи технологии в областта на морския транспорт. Вместо това инвестираха в по-замърсяващия сухопътен транспорт. Днес е признато, че с оглед на устойчивото развитие пристанищата са придобиват все по-голямо значение. Пример за това са, например, политиките на дружествата, насочени към енергийна ефективност. Например, използват се все по-често тъй наречените чисти горива, като, например, втечнения природен газ. Освен това, драстично намаляха и отпадъците, които се транспортират към пристанищата. Мога да ви цитирам за пример нашата компания. В тя инвестира на бордовете на корабите си съоръжения, чиято цел е да се рециклира на борда, да се рециклират на борда на корабите биологични отпадъци. Така по един економичен и устойчив начин се рециклират тези отпадъци. Освен това, се преработват и сухи отпадъци, които могат да представляват един истински природен ресурс на 100%. Използват се също така и цифрови технологии, за управлението на съоръженията. С пристанищата в тази област трябва да си взаимодейства и местната и регионална администрация. Целта е да се използват все по-ефикасни екологосъобразни съоръжения. Политиката на институциите трябва, според мен, да се провежда на две нива. Първо, изграждане на публична инфраструктура. Освен това, използването на отпадъци за производството на втечнен природен газ, интермодална свързаност с територията. Така, например, в много пристанища в Италия, макар и с известно закъснение, вече се обявиха обществени поръчки за преобразуването на отпадъци в течнен природен газ. Освен това, трябва да имаме предвид, че Икономическите оператори, работещи в морския транспорт, правят големи инвестиции т.е. трябва да им се предоставят стимули. Стимули за да инвестират в технологии, свързани с синята економика. Твърди се, че синята економика е много важна тема за европейските институции. Трябва да работим всички заедно по тази тема. Мисля, че като се има предвид историческият момент, който ще преживеем тази седмица в моята страна, че трябва да поговорим и за инициативата на Китай. Тъй наречената инициатива One Belt, One Road. През изминалите години Китай се превърна в нещо като световна фабрика. Там са ниски разходите на труд, много е ниско и качеството на продукцията Едновременно с това Китай се възползва и от ноу-хауто и технологиите на европейските дружества. Така успя да повиши качеството на продуктите си, започна да създава повече стойност, представя технологиите и продуктите си пред света като по-качествени от тези от западния свят. През 2014 година Китай започна изключително голям по своите мащаби план. В момента в него участват само 70 държави, но в бъдеще се предвижда да бъдат включени 120 държави по света. Става дума за сухопътната връзка Silk Road и връзката по море One Belt, One Roads. Много е лесно да се досетим, че у нези държави, които са сключили споразумения с Китай, ще претърпят, ще претърпят загуби и ще се намали конкурентоспособността им. Освен това, ще трябва да обърнем внимание на това, което се случва в Гърция. Гърция предостави на Китай Пирейското пристанище, което е много важна входна точка към Средиземноморието. Някои държави, и в това няма нищо случайно, първоначално се присъединиха с ентусиазъм към този проект. Става дума за Пакистан, Сиера Леоне, Малайзия, Миянмар и Бангладеш. Но след това се отметнаха от ангажимента си, именно заради огромната задлъжнялост, която ще проистече от инфраструктурните проекти. Освен това, тези държави, след като направиха анализ разходи-ползи, се отказаха от пътя на Коприната 2.0. Според мен Европа трябва да се обединява все повече, така че да разполага с необходимия капацитет и необходимите способности, за да предприеме всички действия, необходими за решаващи битки, като тази за синята економика. Е, Благодаря на всички изказали се. А сега въпроси и отговори. Нямаме много време, което показва колко добре председателствам тази сесия, но така или иначе ще имаме кратка възможност за въпроси и отговори. Моля, който желая да вземе думата, да си вдигне ръката. Ще ви помоля да бъдете кратки и сбити. Представете се, кои сте ви и към кой е насочен въпроса ви. Ще дам думата на Питианти от Нова Мит. Добър ден на всички, най-вече на младите участници в залата. Благодаря на организаторите за това мероприятие. Аз съм бивш професор по биоинженерство и сега имам стартиращо предприятие. намалява тенденцията за използване на месо в Европа. Според едно проучване, резултатите са притеснителни за всички, а именно ние няма да запазим океаните и земята. Изчезват много видове, губи се биоразнообразие и има необратимо замърсяване с микропластмасови частици. Планетата ние от 3,8 милиарда, ние сме само от около 2 милиона на нея. И пред нас стои огромно предизвикателство и огромни задължения и най-големите възможности. Имаме шанса да бъдем запомнени като първото поколение хора, които са обърнали тенденцията към климатични промени. Сега и децата искат действия от нас. Преди да станем 10 милиарда на планетата, трябва да се финансират новаторски технологии за по-добро управление на океанските ресурси. В Европа ние признаваме таланта, творчеството и силата, за да спасим океаните. Смятате ли, че Европейския съюз може да е основният двигател за новаторството в устойчивото управление на океаните? Мисля, че при кризисни времена човек се мобилизира и може да се справим. Имаме късмет, нека да започнем действие още днес. Благодаря. Ще приемем по няколко, по три въпроса. Място 115, ако обичате. 115. Чудесно новоприятие. Кислорода касае оцеляването и трябва да обсъдим връзката между кислорода и океаните, да видим дали не е необходимо сериозно проучване на производството на кислород в океаните. Благодаря. 148 място. Пьер де Мола от Брюксел. Очудваме, че не споменахме за съоръженията. Десетки милиони такива съоръжения има. Най-засегнати са от риболовците от Дания. Има и наранени рибари от токсични продукти и съоръжения. Проблем е и поток, Северен поток 2, който също създава проблеми на рибарите. В Япония има същия проблем, но там се предприемат мерки за изваждане на плаващи съоръжения и тяхното унищожаване – Мисля, че трябва да се занимаем с този въпрос. Европа трябва да побърза, за да избегне прекалено многото проблеми. В Москва е направено проучване, според което Балтийско море, ако не се направи нищо, много скоро ще умре изцяло. Така че Европа трябва да намери решение благодаря, прекъсва председателя. По минута и половина, ако обичате, за отговор. За първите три въпроси. Благодаря, Габриел. Ще се спра на първия въпрос. Да, в комисията вече работим по линия на Хоризонт 2020 за изследвания на океаните и, както бе посочено, при откриващо заседание от е, комисаря в новата програма Хоризонт Европа, която е с увеличен бюджет, ще бъде предвидена една мисия за океаните конкретно. Това е за първи път е благодарение на политическото ръководство на комисията. Жан-Енрик Паке, мой колега в залата, ще каже малко повече по време на втората сесия. Но за първи път в научно-изследователска програма, която се признава по цял свят като една от основните програми, се предвиждат специални задачи, свързани с океаните. Благодаря. Други изказвания? ...248 място. Вие говорихте за токсични емисии, но не само това има в океаните и в моретата. Има и остатъчни количества, ядрени остатъчни количества. В моята държава, Португалия, например, започваме да откриваме контейнери с токсични вещества от ядрени централи. Аз вече съм говорил по темата в парламента и то неколкократно за този проблем. Не само в океаните има токсични продукти, а и на нашите брегове има сериозни проблеми. Благодаря. Any other comments? Мария Даманаки. Мария Даманаки. I would like just to say that... Uh, Само искам да кажа, че господина е прав. Нямаме достатъчно научни доказателства за връзката между климатичните промени и дълбокия океан. Имаме много проучвания за крайбрежните зони и отражението на климатичните промени върху крайбрежните горички, пластовите морски треви и така нататък. Но нямаме връзка, нямаме данни за връзката между дълбоки яни и климатичните промени. Ако има такава връзка доказана, това ще е поредният аргумент за договора за сключването на нов договор. Благодаря. Госпожа Родост, и аз искам да се спра върху токсичните вещества. От Шлезвик Холштайн съм. Избирателният ми регион е на Балтийско море – В регионалния парламент и с регионалното правителство говорим вече по този въпрос, откакто съм политика. Виждате по посивелите ми коси, че вече от доста дълго време съм политик. Постоянно се твърди в отговор на това, което казваме, че няма пари. Независимо от това колко е сериозен проблемът, топката се прехвърля от един ресор на друг. Постоянно се използва оправданието, че няма пари. Затова ме радва всеки един протест. Радваме всеки един, който надига глас за това, че трябва да се инвестират огромни суми. Съгласна съм с вас, че трябва да се предприеме нещо в спешен порядък. Не може няма никакъв смисъл от разумното ни законодателство за рибарството, ако след това рибарите вече не могат да ловят риба, защото тя е отровена. Трябва да започнем и втората сесия. Здравословни и чести морета и океания. Благодаря ви за участието в първия панел.